тежки санкции, макар че вече 79 човека са в списъка на санкции на Европейския съюз поради нарушаване от тяхна страна на човешките права в Иран. Комисар. Благодаря на комисарията Дали. Седем проекта резолюции са внесени. Дискусията е а, прекратена и сега Преминаваме към гласуването. Първо гласуваме по точката свързана с ситуацията в Сахел. Седем проекто резолюции са внесени. И една обща резолюция от 6 политически групи. Ще гласуваме по тази резолюция. Моля, гласувайте. Против. Въздържали се. Приема се. Преминаваме към гласуването, свързано с случаите на безнаказан в Филипините. И има една резолюция от седем политически групи. Колегата Силвестрис помоли да се гласува поименно. Има ли възражения? Тогава ще гласуваме поименно. Сега пък аз нямам карта. А, така че, моля гласувайте. Алберт, kannst Алберт, може ли да ми помогнеш? Картата ми е там. На 134-то, 143-то, 144-то място. По принцип не е правилно някой друг да гласува, но аз сега в този случай го помолих. Всички ли гласуваха? Ето, ето ми картата. Моля колегите да ме извинят. Така че, ето, аз ще си гласувам сам. А, няма нарушаване на правилата. И така, всички ли гласуваха? Край на гласуването. Единодушно се приема резолюцията с трима въздържали се. Сега гласуване по резолюцията, свързана с положението на етническите младсинства в Иран. Има една обща резолюция от повече а, политически групи. А, номер едно е отеглена. А, член 7, оригиналната формулировка. По този въпрос господин Посел иска да каже нещо. Става въпрос за, за дискриминирането на нешиитски мусулмани. Искаме, освен това, да бъдат споменати и другите малцинства, азери, християни и така нататък. Така че преследване на религиозни малцинства, като нешиитски мусулмани, християни и азери и Бахайте, Това е устното ни изменение християните, азерите и другите малцинства да бъдат изрично споменати. Благодаря. Има ли възражения? Няма. Така че, не да гласуваме по първоначалния текст с току-що направеното изменение. За, против, въздържали се, приема се. Окончателно гласуване по изменената резолюция. Моля, гласувайте по именно гласуване. Всички ли гласуваха? Така че гласуването приключи. Тази резолюция е прията единодушно с двама въздържали се. В края сме вече на знанието. А, не, госпожа Декайзер. Аз гласувах, но може би бързо си извадих картата и не знам дали гласът ми беше регистриран. А, затова исках и, и Изрешно да ви обърна внимание на това. Добре, ще проверим и ще ви информираме. Получих съобщения, свързани с нови назначения. Екология госпожа Олман, транспорт госпожа Коза, в земеделската комисия господин Ерик Андрю. Има ли възражения? Няма. Така че тези кандидатури са потвърдени